на този протокол няма възражение. Считаме това мнение за прието. И на последно място компетентната комисия ми, предладе, ми предаде една корекция, която е публикувана в протокола от днешното заседание. Съгласно член 204 от е, правилника за нашата дейност, приемаме тази корекция, ако до утвърждаването на този на протокол от днешното заседание не постъпят възраждение по правилника. Окончателният проект за дневен ред от